обстоятелствата, пред които трябва да се изправи, най-вече в такъв сложен проблем на криза, като този, в който се намираме. Благодаря. Благодаря, господин Лавия. Гласуването ще бъде утре по обяд. Сега преминаваме към общи разисквания за секторът за производство и търговия с какао, препоръката е на господин Морейра за Международното споразумение за какаото за 2010 година и изявление на Комисията за детския труд в сектора на производство и търговия с какао. Давам думата на господин Морейра за 4 минути. Благодаря. Господин председател, аз трябва да въведа в дебата по този труден въпрос за Международното споразумение за какаото от 2010 година. За него се изисква одобрение от Европейския парламент и също ще разгледаме и резолюцията за детския труд в сектора на какаото. Аз съм доклад в Комисията за международна търговия и съм един от авторите на резолюцията, която се предлага на парламента за гласуване. Комисията за външна търговия препоръчва единодушно да се одобри Международното споразумение за какаото от 2010 година по три причини. Това е споразумение, първо, което подобрява организационните възможности в този сектор. Второ, защото споразумението предоставя повече яснота, повече прозрачност как да функционира организацията. Също се подобрява дейността на Международната организация за какаото, тъй като това международно споразумение включва нови разпоредби, целящи да се създадат добри работни отношения и устойчива от устойчив сектор на какаото. Да се подобрят условията на труд в съответствие с а, изискванията на Международната организация по труда. Насърчават се страните по споразумението да стимулират устойчивото развитие на сектора на какаото, както и да реализират проекти, които допринасят за постигането на тази цел. Що се отнася до основните вносители на какао, Европейският съюз има голяма отговорност какаото да се внася по най-отговорен и прозрачен начин. Международното споразумение за какаото, което е е временно в сила, допринася да се отговори на тези изисквания. Относно резолюцията за детския труд в какаовите плантации е много сериозен въпрос и той не може да бъде пренебрегван когато даваме своето одобрение за Международното споразумение за какаото. Именно за това аз предложих и комисията се съгласи да предложим тази резолюция, за да изразим безпокойството си за използването на детски труд в какаовите плантации, особено в Западна Африка. Потребителите Производителите трябва да са наясно с този въпрос в по-голяма степен. През последните 10 години имаше доста голяма мобилизация в какаовата индустрия, сътрудничество с международни организации, неправителствени организации и други, за да се преодолеят поне най-лошите форми на детски труд в тези плантации, но е необходимо да се направи още много. Работещите, децата най-вече, работещи в какаовите плантации, са изложени на сериозен риск за здравето им. Нямаме точна статистика, но се говори до десетки хиляди, до стотици хиляди, които се заети в този сектор. Ние трябва да засилим усилията си за примахване на детския труд, особено в най-уродливите му форми. Детският труд трябва да бъде разрешен цялостно да включва вземащите политически решения, за различни заинтересовани страни, институциите на Европейския съюз. Аз очаквам с интерес предложенията на Европейската комисия и нейните реакции на моите предложения. Надявам се да получат точни и удовлетворяващи отговори за това как Европейския съюз и комисията ще реагират на тази ситуация. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Пибалкс. Почитаеми дами и господа, искам да започна с благодарности към господин Морейра, както и Комисията по международна търговия за предложенията, с които излизат. Те са съгласни е, да се подпишем международното споразумение за какаото. Комисията е съгласна с становището на парламента, че новото споразумение е добра платформа за насърчаване на международното сътрудничество в е, сектора на какаото. То ще допринесе за укрепването на националните економики на държавите производителки на какао. Това ще даде възможност също така е, на пазара, на световния пазар да постигне по-справедливи цени и за потребителите, и за производителите. Ще доведе също така и до добри, справедливи приходи и една стабилна економика при продажбата на какаото. Всичко това е изключително важно за държавите производителки на какао, които в повечето случаи са и развиващи се страни. Като основен вносител и потребител на какао, Европейският съюз има много важна роля, пък и отговорност, а тя е да насърчава устойчивост при една справедлива търговия с тези държави. С тази отговорност пред нас ние признаваме, че детският труд е едно от най-големите предизвикателства. Спорният аспект тук е, че според нас идеята е ужасяваща, докато в други традиции това е една прията практика – Съгласни сме обаче с МОД и Международния съвет за какаото, че това е една добра отправна точка за справяне с детския труд в този сектор. Можем да отидем и по-нататък. Можем да кажем, че проблема с детския труд отива отвъд сектора на какаото. За съжаление, той засяга труда в всички, почти всички партньори, които имаме и са развиващи се страни. Има основ... основна харта на правата, извинете, харта на основните права и ние сме задължени да защитаваме тези права. Европейската комисия е силно ангажирана с тази кауза. Европейският съюз иска да изкорени най-ужасяващите форми на детски труд на световно ниво както и да гарантира, че образованието на детето няма да бъде жертвано от потребността да работи и че физическото и емоционално развитие на децата няма да бъде пожертвано. На международно ниво, по член 32 от Конвенцията на ООН за правата на детето, всяко дете има право да бъде защитавано от економическа експлоатация и от детски труд. Независимо от това, Европейската комисия постоянно изразява своето съжаление, че независимо от усилията на международната общност, включая почти всеобщото подписване от всички държави на конвенцията на МОД 182, която призовава за изкореняване на тази практика, все повече деца участват в дейности, които отговарят на дефиницията на МОД за детски труд. Искам да кажа днес, че 125 милиона деца работят в най-ужасяващите видове детски труд. В Средна и Южна Африка това са над 30% от децата. Това трябва да ни накара да се замислим. Приветствам интереса на господин Морейра, както и на голям брой депутати – към тази тема. Но темата е сложна. В развиващите се страни, и особено в този сектор, проблемът с детския труд не може да бъде разглеждан а, изолирано от другите. Трябва да има интегриран подход, който да се справи с всички други проблеми, които идват от бедността и от там нуждата от детски труд, което води и до трафик на деца за такъв тип труд. Както е записано в препоръката, 90% от фермерите на какао са дребни а, семейни ферми, които са изправени пред големи предизвикателства. Понякога те са разположени на отдалечени места и нямат а, достъп до инфраструктура. При такива обстоятелства децата няма как да не работят във фермите. За да подпомогнем различните общности, които да дадат условия за развитие на деца, които няма нужда вече да работят, Европейската комисия посредством развойната си помощ и своите политики насърчава такива мерки. Ние имахме един работен доклад за през 2010 година, имаше и заключение на съвета по този въпрос. Координацията на политиките и тяхната последователност са изключително важни е, в това ни усилие. За това искаме един координиран подход на Европейския съюз, като работим с международни организации. Подпомагаме и държавите от Западна Африка да решават своите проблеми посредством сътрудничество за подобряване на инфраструктурата и методи на земеделие, по-добри инспекции на труда, по-добра организация на пазара. И накрая, силно съм убеден, че мястото на детето е в училище, а не на полето или в фабриката. Изкореняването на бедността е първата цел, която трябва да се опитаме да постигнем, за да изкореним детския труд в Африка и всички развиващи се страни. Много благодаря на Европейския парламент който отново повдига този важен въпрос, комисията, както винаги, ще се занимае с въпрос. Господин комисарио, благодаря ви. Сега от името на ЕНП за минута и половина госпожа, госпожа Къстингър. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика и на колегите от другите политически групи за доброто сътрудничество. Ние можахме да се обединим около един много добър компромис, свързан с тази резолюция. С поразумението за какаото ще се поставя една добра основа за добро сътрудничество между страните производителки на какао. Освен това ще се даде по-голяма сигурност на малките производители на какао и ще се спомогне за прекратяването на порочната практика да се използва детски труд за производството на какао и по този начин ще им се даде по-добро бъдеще. Както в началото беше споменато, всички политически групи можаха да постигнат съгласие по отделните точки от резолюцията. Има семейни семейни ферми за производство на какао, където децата помагат. И това не значи, че а, всеки детски труд а, е, е свързан непременно с експлоатация. Обаче експлоатацията трябва да бъде да бъде премахната с а, всякакви средства. Ще се радвам, когато когато това сътрудничество в рамките на политическите групи се пренесе и в пленарната зала. Благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Радия. Благодаря. Най-напред искам да поздравя господин Морейра за отличната му работа, както по препоръката, така и по резолюцията. Ние ще гласуваме утре. Няма съмнение, че това международно споразумение предлагам мерки, които са по-добри отколкото в миналото и ще подобрят този сектор в страните производителски, ще създадат ясна рамка за социалните и други аспекти. Следва да се фокусираме и върху резолюцията, която ще бъде гласувана утре. Самият факт, че се поставя акцент върху примахването на детския труд, е похвално. Ние полагаме усилия за преодоляване на този проблем, но цифрите, които цитира комисията, не звучат много оптимистично. Трябва да действаме на няколко фронта едновременно. Има три основни области, върху които трябва да поставим акцент. Първо, е необходимо да се ратифицира от всички държави Конвенцията на ООН за правата на детето. На следващо място да се постигне напредък в научно-изследователската и развойна дейност, за да има такива производствени методи, които да а, водят до неизползване на детски труд. На следващо място трябва да се гарантира устойчивост и прозрачност. Комисията би трябвало да проучи добре тези предложения и ще се радваме да чуем нейната реакция. Благодаря, господин госпожа Бадия допълнителна минута. От името на АЛДЕ, господин Риналди, за две минути. Скъпи колеги, пазара на какао, макар че е много сладък този продукт, е наистина прокълнат от самото начало. Когато Франческо Карлети, един флорентинец, беше първият, който обиколи в края на 16-17 век а, земята и донесе какаото в Европа, а, той показа, че роби са тези, които се занимават с какаото. И до сега това продължава. Ако продукцията, която идва от Гана и от брега на слоновата кост идват при нас в огромната си част, над 70%. Трябва да всички да знаят, че под 14 годишни а, деца го произвеждат и тези деца са заключени там. Имаше една годишна конференция, а, където се срещнах а, с представители на едно НПО, които се борят срещу детския а, труд на плантациите. Това не е организация, която сама се занимава. Дори а, съпругата на президента на държавата ги подкрепя в борбата им срещу детския труд. Трябва обаче да не даваме само добри примери и да заклеймяваме. Трябва да организираме пазарите така, че те да имат социална отговорност, а тук в този сектор такава няма не трябва да бъде механична земеделието, не трябва да се използват пестициди, не трябва да се троват дори и самите работници. Благодаря на господин Морейра, благодаря и на комисията, така че това са първите добри новини, защото така целият път на шоколада става по-прозрачен е, и ще имаме по-равни, по-добри цени на световно ниво. Вносителите на какао имат отговорност. Е, те трябва да приложат бързо това споразумение и да го превърнат в инструмент, който да направи по-хуманно а, и производството на шоколада това голямо изкушение. Но това не е достатъчно. Би трябвало потребителите да имат повече съзнание. Те трябва да купуват етични продукти и да насърчават използването на такива. Един солидарен а, начин, а, по който да се борим срещу детския труд в плантациите. Много повече можем да направим. Трябва да дисциплинираме европейските марки а, да не използват такова какао. И сега следващият оратор, господин Стас от групата на Зелените. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, 70% от производство на какао е от Западна Африка. Европейския съюз внася 80% от там. Има много доклади, в които се посочва, че това производство е свързано с експлоатация на детски труд. И за шоколадовата индустрия това е важно, защото ние носим част от а, цялата отговор... отговорност. Резолюцията на господин Морейра е една добра резолюция. Там са посочени два начина, по които трябва да се премахне детската експлоатация. Трябва да има по-добро сътрудничество, обмяна на добри практики и да се създаде един сектор на какаото, в който да не се продават какао и какаови продукти, ако тях, тяхното производство е ам, включен детски труд. Ако имаме добри цени, за изкупуване на какаото. По този начин ще дадем възможност и на хората да живеят по-добре. Трябва да има справедливи, балансирани цени. Това е важното, което трябва да кажем. Благодаря, господин Стас. За една минута, господин Шолц. Kinderarbeit sind die Eckpunkte der Debatte. Важно за дебата е да споменем, че експлуатацията на детския труд е недопустима. Децата не трябва да се използват за ефтина работна ръка или за роби. Тук говорим за това дали трябва да се осъди детския труд като цяло или детския труд такъв какъвто е формулиран в Конвенцията на ОНЕ. Господин Стърди, съображение е въведено от ваша политическа група, отслабва значение на тази резолюция. Децата трябва да имат шансове да посещават училищата. В съображение Д колегите от НП направиха така, че ам, Европейския парламент си затвори очите пред това, което се случва в Западна Африка, за това, че децата са подложени на експлоатация. Това е ужасната реалност. Гледайте филма Мръсен шоколад. Хор, деца се отвличат от различни райони, закарват се на плантациите да работят там. Когато Ядете другия път шоколад, уважаеми колеги, се замислете за това, чия детска съдба е свързана с този шоколад. Благодаря, господин Шолт. Господин Мелцер. Господин председател, знаем, че сектора на какаото е подложен на натиск Знаеме, че и търсенето на шоколад се увеличава и най-вече в азиатските държави. Това може да доведе до следното, че през следващите години може да липсва 1 милион килограма какао. Знаем, че се покачва влиянието на правителство на Кот Дивуар върху сектора за производство на какао и какаото, което ще произведе в 2012-2013 година, вече е продадено тайно. Знам, че в производството на какао се ползва детски труд, което е незаконно. И трябва да се направи така, че нещата да не останат само на хартия. Знаем, че и в Европейския съюз потреблението на шоколад е много високо. Благодаря ви. Благодаря на господин Малцер. Господин Каспари за минута и половина от името на НП. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. В много изказвания беше споменато, че а, сме изправени пред една дилема. Всички обаче се противопоставят на детския труд. И като баща на четири деца ми става лошо, когато си помисля какво, на какво са подложени други деца, за да могат моите деца сутрин да пият какао трябва да накараме държавите да въведат минимални стандарти, да могат да се финансират училища, да се финансира образованието, да се изградят социално-осигурителни системи. Ако продължим а, с тази дилема, няма да стигнем до, някак, до никакво решение на въпроса и ще сме изправени пред една друга дилема, свързана с ситуация, която не може а, да се приеме от държавите членки. Аз съм убеден, че това споразумение е една добра а, основа, но ние не искаме да, да кажем на държавите, не, ние няма да преговаряме с вас, докато не си промените правилата. Напротив, ние искаме да помогнем на страните да излязат от а, своята а, дилема, така че когато ядем шоколад или пием какао, да можем да им се наслаждаваме и да дадем бъдеще на децата в тези страни. Каспари, благодаря, господин Каспар и господин Суста за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги депутати. Целите на това споразумение всички са ясни за всички, ще го одобрим, споделяме ги. Не може да забравим обаче големи социален въпрос, който цари в този сектор. Една търговия, която подобрява а, качеството, производството, развитието, сектора, не може да не предизвиква и подобряване на условията, економическите условия и условията на живота на всичките тези тези 14 милиона работници, които зависят за издръжката си от производството на какао. Ние, при нас е най-голямата индустрия на какао, затова нашите преработватели трябва да поемат задължение да не купуват какао, което идва с детски труд и да има една устойчива верига за производство. Ето за това заслужава да подкрепим тази резолюция. Благодаря, господин Суста. Господин Кутеш за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Около 150 милиона деца между 5 и 14 годишна възраст работят. Тоест, всяко шесто дете. Те работят често при условия, които застрашават здравето им, защото боравят с отровни вещества. Само в Западна Африка има повече от 100 000 деца, които работят на тези полета. 10 000 е, са обект на трафик. Този труд се отразява сериозно върху тяхното здраве и образование. Образованието е важен елемент за преодоляване на бедността и за спиране на експлоатацията на децата. Трябва да се убедят държавите членки, които, държавите, които използват а, детски труд. И това да се отчита а, при предоставяне на статут на облагодетелства на нация. Господин Мартин, за една минута. Благодаря. Аз подкрепям Международното споразумение за какаото. Според мен то ще помогне за по-голяма социална и екологична стабилност, но също съм сериозно обезпокоен от използването на детски труд в този сектор. Отговорността за решаването на проблема обаче не е на Европейският парламент, не е на потребителите в Европа, а на самия сектор. Този сектор през последните 10 години е а, получил печалба от 700 милиарда евро. Това е колосална сума. Дори минимална сума не е отишла за подобряване на условията на труд, така че индустрията трябва да гарантира условия за обучение на децата, които използва, да подобри условията на труд в фабриките, за да се защити здравето на работниците. Но аз приветствам споразумението. Най-добрият път напред е да продължим да купуваме продукти, които са обект на справедлива търговия. Благодаря. Преминаваме сега към процедурата Catch the Eye. Госпожа Анджели за една минута. She's not. Госпожа Анджелили не е в залата. Господин Миколашек. Благодаря ви, господин председателю. Какаото се, произвоз... се произвежда, извинете, на над 8 милиона квадратни метра, над 40 държави. Огромни приходи влизат в тези страни. Това е сектор обаче, който предоставя храна на над 50 милиона души по света. Затова си мисля, че трябва да предоставим една по-добра правна система, която да даде по-добри условия на труд в цялата верига, от производителите до потребителите. Тази търговия трябва да се основава на справедливост и зачитане на социалните и екологични стандарти. Обеден съм, че ако цените са по-справедливи, ще можем да разрешим и проблемите, които споменахме, включая елиминирането на детския труд. Благодаря ви, господин Миколаши, казва председателя. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател, Шоколадът и какаото е нещо, което харесва не само на децата, но и на възраст дясните. Да, сега сме в Страсбург, повечето пъти сме в Брюксел, където шоколада се купува като топъл хляб. Обаче хората не си, не си дават сметка къде се произвежда какаото, при какви условия и така нататък. Беше и ясно, че Детският труд е свързан а, с производството и въобще с възможността какаото да се внася в Европейския съюз. Трябва да се види какви са условията, при които работят а, тези деца, независимо насилствено или не. Трябва да се противопоставим на тези практики. И в Гана, и в Кот е, Дивуар трябва да накараме тези е, държави да създадат по-добри условия за живот на, на, на хората. Трябва да има справедливост, беше казано и от е, е, други колеги. Може би е, по този въпрос ще постигнем е, съгласие в парламента. Комисаря Пибалк, сама думата. Господин председател, мисля, че беше демонстрирано доста сходство на мненията по време на разискванията. Наистина какаото е много добър продукт. Вярно е, че за много страни, като Ivory Coast, това е важен продукт за цялата економика. Важен е... Важно е също да се а, плаща справедлива а, цена за този продукт. Трябва да се използват устойчиви практики на прибиране на реколтата. Необходимо е да се положат усилия в същия пакет да се предвидят мерки за преодоляване на бедността в Айвери Coast, Гана и други страни. Необходимо е да се предприемат и допълнителни мерки, особено по отношение на детския труд. Ще спомена някои от тях. Европейския съюз организира кампания за лобиране в подкрепа на конвенцията на МОД 182 относно детския труд и две факултативни протокола към нея. Набелязани са мерки за борба срещу детския труд в много от програмите на Съюза. С всички партньори ние водим политически диалог и именно тук трябва да разгледаме тези въпроси. Това трябва да е приоритет за всички държави. Ние имаме също основни насоки за устойчиви обществени поръчки за доставки. Някои от мерките конкретно целят преодоляване на използването на детски труд. Миналата година 9 милиона бяха предоставени за борба срещу детския труд. Има програма, която допринася за подобряване на положението на дребните фермери и по стойчивото производство на какао в Гана. Комисията е напълно ангажирана с провеждането на последователна политика по отношение на търговията, развитието, човешките права и корпоративна социална отговорност. Имайки предвид, че в развиващите се страни проблема с детския труд не може да се разглежда изолирано от останалите проблеми. Трябва да се имат предвид и изисквания за намаляване на бедността чрез сключваните споразумения. Ние също работим върху подобряване на проследяемостта на стоките, които са произведени с използването на детски труд. Председателят, благодаря на господин комисаря. Давам думата на господин Морейра. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори в този дебат и по-специално на господин комисаря. Благодаря на Европейската комисия за ангажимента си е, да се бори с детския труд, което е съвсем уместно. Бихме искали наистина да вярваме, че това ще стане факт. Трябва да използваме политическата си мощ, за да можем да прилагаме споразуменията на МОД е, срещу детския труд. Също така трябва да използваме програмата за развойно подпомагане, за да можем да дадем устойчивост на какаовата индустрия. И на трето място трябва да се вгледаме в възможността да има проследимост на какаото, така, щото да имаме вид шоколад или марка шоколад, която да гарантира, че какаото, което е използвано за нея, не е било добито с детски труд. Още нещо искам да спомена. И то е свързано с споразумението с международна търговия на Европейския съюз. Когато говорим за споразуменията за економическо партньорство с страните от АКТБ, и когато говорим с страни производителки на какао, тази тема винаги трябва да бъде включвана. Европейският съюз има огромен набор методи, които трябва да използва по един холистичен начин. Включая един, който не бива да забравяме. И той е свързан с корпоративната социална отговорност. Вие го споменахте преди малко. Това е изключително важно, защото големите играчи по отношение на какаото са европейски фирми. Ще изглеждаме доста зле, ако те не изиграят своята роля в борбата срещу този бич. Благодаря ви, господин комисар. И сега с изказването на докладчика приключихме дебата, свързан с сектора на какаото. Внесена резолюция в края на дебата и с внасянето на е, резолюцията дебата е приключен. Гласуването ще бъде проведено утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка. Изявление